Сега имаме едно процедурно предложение е, по 33-та точка. Единственото, което трябва да свършим по доклада Викстрюм е да определим а, е, датата за крайната дата за изменения. Предлагам ви утре, всъщност да е крайния срок. 28. Добре, айде да зададем още няколко дена. 30 марта тогава да кажем до края на седмицата. Не, компромисно 29 март, крайна сметка, по средата. Крайен срок за изменения. После по доклада на господин Бату, там трябва пак само да определим а, крайен срок за изменение, пак 29 март. Следващата точка е обмен на мнение 37 до 39. Тия днес няма нужда да ги правим. Ще ги отложим за следващото заседание със същата формулировка. Ако никой не възразява, по същия начин, както и по 6 точка постъпихме. Имаше молба накратко да е, погледнем доклада на госпожа Ганел след изслушването, което мисля, че не е проблем. Ще преминем сега направо към изслушването. Искам да приветствам шестимата експерти. Има представители на комисията. Господин Вадера е това госпожа Лиз Морал от корпоративно управление и докладване Investment Management Association Обединеното кралство, Филип Джонсън, Федерация на европейските счетоводители, Андрю Браун, Европейска група на международните счетоводни мрежи и асоциации, професор доктор Тео Сигерт, който е управляващ партньор на международните одитни комитети Франсис Десмаршелие, директор на финансовите въпроси, Френска асоциация на частните предприятия. Предлагам да преминем към изслушването. Господин Вадера ще говори от името на комисията. Разполагате с 10 минути. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да говоря пред вас. В началото бих искал да кажа, че предложенията, които бяха прияти на 30 ноември 2011 година, вече са обект на преговори в съвета, има три работни групи и, е, се, и вече се проведе първи обмен на мнение на 1 март в парламента. Така че сега е особено уместно и удачно да обменим някои а, наблюдения върху предложенията. Някои заинтересовани страни, някои по-големи предприятия не са особено положително настроени, но повечето разногласия бяха разрешени още на 30 ноември. В съвета и в парламента продължават да се разискват предложенията. Доста концентрирано тъкът. Ние с удоволствие ще окажем подкрепа като връщаме особено внимание на някои а, отрасли, някои сегменти на економиката, най-вече малките и а, средни а, пред, малките и средните предприятия. Е, също и за предприятията, които не се търгуват на борсата. Опитваме се да усъвършенстваме тази е, част от предложението, заедно с е, съвета и парламента. В е, процес на преговори сме в момента. Предложенията ни в голяма степен се градят на челния опит, който вече е натрупан в Европейския съюз. Нека да ви дам сега някои примери. Имаме чудесни примери, установени в Германия, които сме отразили. Това е нещо, което вече е, почваме да изискваме за е, дружествата е, с, е, от обществен интерес. От Италия също сме почерпили положителен опит, който вече е разпространен и в Ирландия. Това изискване одитът да се извършва от аудитори, които са ангажирани за ограничен период време. Бихме искали да се отдалечим, да прекъснем положението, при което спокойно се провеждат одити, като всички се познават. Напротив, е, опитваме се да създадем некомфортна обстановка, а не едни и същи хора да аудитират едни и същи дружества години наред. Както е, са сложени за сега нещата в Европейския съюз. При услугите, които не подлежат на одит, е, в е, Италия има ограничения за това, в е, Холандия също се въвеждат такива изисквания. Съвместен опит, предвидили сме стимули в предложенията си. Това е нещо, което се упражнява доброволно в Швеция, Австрия, Дания. Германия доста сериозен случай имаше от 2001 до 2010 година. Deutsche Telekom беше обект на съвместен а, одит и разбира се във Франция съвместният одит е, е, е задължителен. При надзора най-добрите практики са от Холандия, Франция и Великобритания. Има и някои други чудесни примери, разбира се. Това са само някои от тях, които изродих, изредих. За нас понеже говорим за Европейския съюз, е важно да има чисто европейски елементи. Затова очакваме агенцията по ценни книжа и пазари да се занимае с съгласователните дейности. Както знаете, за сега комисията се занимава с координацията на надзора, но очакваме да формализираме процеса. Има и някои други моменти в нашето предложение, Например, издаването на европейски паспорт. Това ще даде възможност на дружества и на аудитори да практикуват в други държави членки. Също има те предвидили сме система за взаимен контрол. Това ще трябва да го обсъдим с заинтересованите страни, за да определим най-сполучливия път напред. Трябва да уверим всички участници, че няма да създаваме празнини и вратички. После сертиф... европейския сертификат за качество, пак това се основава на, най-добър, на добра практика. В Холандия съществува. Това е един пазарен инструмент. Тогава, когато комитетите избират аудитори, имат допълнителни механизми в своя полза, защото има доста сериозна разлика в установеното име, в репутацията на големите четири, аудиторски компании и всички останали. Има някои по-малки фирми, които не са, не, по, не са сериозно засегнати от тези различия. Но има други, които са. Друго важно за нас, други чисто европейски идеи, като например концепцията за чисто одит на фирма. Става въпрос за два-три казуса в Европа, в някои държави членки, където фирмите са събрали огромно количество ефективен риск защото голяма част от оборота в тази държава членка са големи са големи предприятия с обществен, от обществен интерес. И, е, това е един риск, който се опитваме да, на <clears throat> който се опитваме да реш, намерим решение. На това се основава и е, плана ни за действие при извънредни случаи. Е, тогава, когато имаме преливане на риска, така че да се гарантира, че той винаги може да се идентифицира и да се разрешат проблемите, свързани с него. Изключително важно е да се занимаем и с разликата в очакванията и действителността. Трябваше стотици банки да се спасят в Европа без да има официален одитен доклад. Това, което се опитваме да въведем сега е, е един аудитор да казва утвърдително, че е, на базата на, на одита който са провели, съответното предприятие е действащо предприятие. Това е нещо, което въжи за а, период от 12 месеца, след това се прави друг одит и това е от а, огромно значение за нас, защото само по такъв начин можем да подходим и да създадем отговорност у аудиторите. Няма смисъл от одитен доклад, в който не се съдържа никаква информация и след това се срива до седмици след това а, предприятието обект на одит, след подписване на а, одитния доклад, говоря. Друго нещо, на което всичко, всички сме ставали жертви, е лобирането. Много сериозно е лобирането, прекомерно е. Аз съм работил по регламента за банковото дело и такова лобиране даже и там не съм виждал. Сега имаме свръхлобиране. лобиране Естествено, че сме готови да работим с фирмите, които се занимават с лобиране по един градивен начин, без да се нарушава дългосрочната стопанска устойчивост, както на професията на аудитора, така и на аудитираните дружества. Това е предизвикателство. Опитваме се е, да им дадем възможност да се нагодят към предложението ни. Това е една покана, това е една сериозна покана. Се... Е, протягаме ръка, така че да обсъдим е, същината на нашето предложение, за да създадем една устойчива парадигма в края на процеса. Благодаря ви. Благодаря. Дам думата на госпожа Лис директор. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата. Много се радвам на възможността да представя гледна точка на инвеститора и какво ни очакваме от един засилен един пазар на одита. Аз се представлявам Сдружение за управление на инвестиции. Ние сме организация, която включва управители на независими фондове, инвестиционни отдели на банки, работещи на дребно за животозастрахователни компании и инвестиционни банки. Самият факт е, че финансовите отчети на дадено дружество подлежат на аудит е очевидно важно значение, за да има доверие на капиталовите пазари в пазарната стойност на тази компания инвеститорите като цяло са грешени от три неща. Независимостта на аудитора и качеството на аудита, ограничения брой на аудиторските фирми и резултатът и характера на докладите за аудит. Инвеститорите определено не са сигурни доколко извършените реформи ще бъдат ефективни. Едно от нещата, които са проблем за инвеститорите, е дългия период за времето, в което работят аудиторите. Нещо, което може да повлияе върху независимостта на аудиторите и качеството на аудита. Например, посочва се, че за стоте фирми, които се котират като първи на стоковата борса, на индекса на, извинете, фондовата борса, около 48 години там работят едни и същи аудитори. Инвеститорите смятат, че задължителната ротация на аудиторите ще бъде скъпоструваща и ще прекъсва процеса на проверки. Освен това, много е важно да може аудиторите да не бъдат назначавани по желание на управителния съвет. Ограничения брой на аудиторските фирми е също сериозен проблем. Камерата на лордовете разгледа този проблем и установи, че има проблем, за който беше съобщено на органите защита на конкуренцията в Обединеното кралство това, че голямата четворка преобладава при аудитите на най-големите дружества в Европейския съюз е нещо нездравословно. Ситуацията ще се влуши, ако някой от голямата някой от фирмите от голямата четворка фалира или спре своята дейност по други причини. Предвиждат се различни мерки, включително и планиране на извънредни, на действия при извънредни ситуации. Необходимо е да се насърчава конкуренцията възоснова на качеството. Инвеститорите обаче смятат, че е необходимо да се намесят органите за защита на конкуренцията, за да се ограничи ситуацията, в която доминиращите фирми само 4 на брой. Също така е необходимо е да се гарантира по-голяма отчетност пред акционерите. В момента фирмата не има собствени проверяващи лица. Инвеститорите одобряват тези назначавания, или по-скоро назначавания на всяко годишно общо събрание, но де-факто не участват в процеса. Реформата трябва да състои в това, че акционерите да могат да гласуват поне за две възможности, а не само за обичайната компания, която извършва проверката. Освен това, в момента не се предвижда възможността един от титура да се откаже от задълженията си или да бъде уволнен в рамките на периода, за който той е назначен, например минимален двегодишен период, както се предлага. Инвеститорите биха искали дружествата на всеки 10 години да обявяват търг за одитна фирма или да обяснява защо не са направили. Подобна информация ще даде възможност за въздействие на инвеститорите. Реформите също се стремят да бъдат решени други проблеми с качеството, като не аудиторските услуги дружествата трябва да бъдат забран... на дружествата трябва да бъде забранено да извършат подобни услуги или, примерно, да извършат подобни услуги само в обем до 10% от таксата, която те взимат за одит. Одита трябва да бъде ключова услуга. Когато таксите за неаудиторски услуги, особено консултантски услуги, са значително повече, отколкото е таксата за одит – Инвеститорите смятат, че това може да навреди на независимостта и обективността. Затова те подкрепят идеята за забрана на неаудиторските услуги. Необходимо е европейско законодателство да се зададат стандарти за независимост и неаудиторските услуги трябва да бъдат извършвани по различен начин. Извинете, те се извършват по различен начин в Европейския съюз докато инвеститорите инвестират средствата си в международен глобален мащаб. Разбира се, в някои случаи аудиторските фирми могат да предлагат други услуги, но не трябва аудиторските услуги да преобладават и не може да се забранява на големите фирми да предоставят и аудиторски услуги. Що се отнася до отчетността, и единствения начин за общуване между аудитора и инвеститорите е чрез доклада за аудита, който може да бъде предоставен с доста голямо закъснение и на един доста сложен език. Инвеститорите биха искали да получават по-ясни, по-разбираеми и по-съдържателни доклади, обаче Едно от предложенията е да се гарантира минимум информация, която се предлага. Може да се предлага, примерно, едно обобщение на доклада, така че то да се представя на инвеститорите. Това, от което имаме нужда, е от повече прозрачност от аудиторите, от одитните комитети. И накрая. Тези предложения ще бъдат приложими към организации и институции от публичния сектор и финансирани с публични средства. Обаче също така се предвижда законодателство да се отнася и до предприятия за колективно инвестиране в ценни книжа и альтернативни инвестиционни фондове. Обаче необходимо е да се отчете, че те не представляват системен риск. Ние приветстваме реформите, обаче в момента инвеститорите са загрижени от това, че има риск от това, че тези реформи могат да влушат качеството на аудита – особено предложенията задължителна ротация на фирмите и това, че фирмите трябва да извършват само аудиторска дейност. Необходимо е да се помисли как да бъдат по-добре защитени интересите на инвеститорите. Да, много ви благодаря. И сега следващия оратор Филип Джонсън, председател на Федерацията на европейските счетоводители. Благодаря. Искам да ви благодаря за поканата да изнеса експосе на това важно изслушване. Искам да поставя презентацията си в контекст. ФЕ е Федерация на европейските счетоводители, представлява 450 на професионални счетоводители, аудитори от 33 европейски държави, включително и всички държави членки на Европейския съюз. Ето защо аз не съм тук, за да говоря от, от името на част от хората, упражняващи тази професия, от името на цялата професия. Дебатът за политиката за одита е много важен. Одит е средство за увеличаване на прозрачността, устойчивостта на пазарите. В момент, когато всички се притесняваме от рецесията, социални брожения и оскъдни публични финанси, Европейския парламент има важна възможност да допринесе за възстановяването на доверието и стабилността на економиката. Бях помолен да видя как най-добре може да се подобри качеството на одита професията от дълги години е поела ангажимент да подобрява качеството на одитите. Наскоро по... изготвихме един доклад на нашата федерация, в която очертаваме усилията за подобряване на одитите през изминалите 10 години. През този период регулаторните органи, представителите на професията и органите на професионалните счетоводители са работили съвместни усилия за постигането на тази цел екземпляри от документа има в залата. Постигнат е значителен напредък, но по отношение на качеството има място за още подобрение. Това е част от задачата, която сме си поставили. В тази връзка изразихме загриженост по отношение на предложенията, направени от Европейската комисия, които според нас отчасти са пагубни за качеството на одита. Ще се спра на някои от основните фактори за подобряване на качеството на одита. Използването на високи стандарти, международни стандарти за качество, независимостта и квалификацията на аудиторите, отчетност на аудиторите. Основният фактор за качество на аудитора е качеството на стандартите. Международните стандарти за аудитиране са високи стандарти за качество, които отразяват най-добрата практика до момента и вече се използват над 100 държави по света. Те подсилват доверието в надежността, съпоставеността и последователността на финансовите отчети. Новите международни стандарти засягат много въпроси, свързани с финансовата криза, но, за съжаление, все още не са напълно изпълнени във всички европейски държави. Ето защо препоръчваме парламента да подкрепи комис... предложението на комисията да се приемат международни стандарти за аудиторска дейност за всички изисквания по закон аудити в Европейския съюз, заедно с съответните международни стандарти за контрол на качеството за аудиторските фирми. Комисията с право отчита се размерността на стандартите за одити на малки и средни предприятия. Парламентът обаче не трябва да приеме предложение, което може да доведе до 27 различни решения относно съразмерното прилагане на международните аудиторски стандарти. Федерацията е убедена, че в основата на одит стоят независимост и квалификация. Ето защо трябва да се предприемат сходни стъпки по отношение на независимостта. Ние препоръчваме парламента да изисква всички аудитори в Европейския съюз да спазват принципите и изискванията на Международния етичен кодекс, кодекс вместо предложенията на, за независимост на комисията. Международният кодекс е разработен от Международен съвет, в който участват много регулаторни органи и външни заинтересовани страни. Той е строг инструмент за всички аудитори, но и още по-строг са държавните аудитори. Той е балансиран документ и в някои отношения е доста по-строг от собственото предложение на комисията. Комисията предлага да се въведат чисто аудиторски фирми и да се въведе изискване за задължителна ротация, пълната забрана за предоставяне на неаудиторски услуги. Това предложение само ще изолира Европа от световната сцена, ще увеличи административното бреме, но и като цяло ще намали квалификацията и познанията в аудиторските фирми. Последното е против интересите на всички заинтересовани страни, трябва да се избягва на всяка цена. Професията ще стане по-малко привлекателна за качествения е персонал, който трябва да се набира и задържа в момент, в който самата работа на аудитор става все по-сложна и тежка чрез ограничаването на свързаните с финансови одит услуги до 10% от хонорара за одит, комис... на комисията са против много от исканията национал... на националните регулаторни ор... органи за полезна отчетност от изисквания по закон аудитор. Относно отчетността на аудитора, мисля, че тук проблема е в информацията, а не в очакванията. Потребителите на финансови отчети искат по-добра отчетност, по-обширна отчетност на аудитора за финансовите отчети, а не повече работа. Според мен, за да се предостави по-информация, ще се подобри качеството на аудитора. Това е свързано и с вътрешната отчетност за тези, които отговарят с управлението и повече неща могат да се направят тази област. Ето защо ние препоръчваме парламента да подкрепи идеята на комисията да се задълбочи комуникацията между аудиторите и потребителите на отчети, но да се подобри предложението в частта му тази комуникация да е по-практична и полезна. Има редица въпроси, които са прекалено прескриптивни или подробни. Освен вътрешния контрол, предложението противоречи за, на приятата европейска позиция, че аудиторите не трябва да се отчитат за ефикасността на вътрешния контрол, както се предписва в закона с Урбей Наксли в САЩ. Когато се обсъжда отчетността, много важен принцип, който не трябва да се забравя, е, че аудитора не е доставчик на информация, за разлика от агенции за кредитен рейтинг. Аудитора дава гаранция за предоставянето на информация. Това е вторична отговорност. Основната отговорност за представена информация е в ръцете на управителните органи. Аудиторът може по-експлицитно да е, действа в сферата на принципа действащо предприятие. Но все пак това трябва да се основава на информацията, която предоставят управителните органи. Сегашните международни проекти не трябва да се пренебрегват от парламента защото глобалните пазари искат глобални решения. Не трябва да се забравя, че качеството на одита зависи от е, висококачествено корпоративно управление и висококачествена рамка за финансова отчетност. Одита е част от системата на отчетност. Аудиторът не може да попълва недостатъците в корпоративно управление и финансова отчетност. Както се оказа по време на финансовата криза, аудиторите трябва да поемат своята отговорност за подобряване на качеството на одита. Ето защо единствен възможен вариант е комплексен подход към цялата рамка на корпоративно управление и финансова отчетност. Повечето от въпросите, които ще обсъдим днес, са свързани с предложения регламент. Не трябва да забравяме директивата обаче. Има редица въпроси, които могат да се накърнят качеството на одита. Както вече казах, професионалните органи счетоводителите играят и продължават да играят ключова роля в подпомагането на малките и средни предприятия, повишават своята квалификация, методология, независимост и дисциплина. Много държави членки, те също така помагат, без да накърняват правомощията на държавен надзорен орган, да се контролира качеството на аудиторските фирми на аудита. Тези ползи се губят, тъй като в директивата се изключват професионалните органи на щоводителите. Те не могат да извършват е, дейност с изключение на регистрацията и одобрението на аудитори. Преди да приключа, да се спра на основни моменти в нашата работа. Аудиторите трябва да комуникират повече и по-добре. Вътрешно с клиента и външно. За мен това е залог за подобряването на качеството и полезността на одита. И фирмата и аудитора трябва да си комуникират повече по отношение на съответни проблеми. Одитните комисии трябва да играят по-голяма роля в процеса за отчетност и управление. Трябва да се приемат международни стандарти в Европа за одитите. По същия начин – Европа трябва да разчита на Международния етичен кодекс. Парламента трябва да отвърли предложенията за контрпродуктивна регулаторна намеса, като пълна забрана на всички неаудиторски услуги, разбиването на аудиторски фирми на по-малки части и задължителна ротация. Така ще се намали сериозно квалификацията и познанията на аудиторските фирми. Посочих предложения за подобряване на качеството на одита, ако тръгнем по пътя очертано от много от предложенията на комисията, може да се стигне до по-голяма концентрация на пазара на аудиторски услуги и намаляване на качеството на одита. Това определено не е в интерес на обществото като цяло. Благодаря. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> and I do appreciate благодаря, господин председател. Следващия гост, гост много се радвам, че имам възможност да говоря на заседанието на вашия комитет. Моята тема е свързана с независимостта. Независимостта трябва да бъде в основата на професията на аудитора. Трябва да си дам сметка, че задължителният одит се урежда от дружественото право и хората, които работят с дружествена с ограничена отговорност, имат право на качествен одит, от, извършен от независим аудитор. Какво обаче трябва да се направи, за да се укрепи независимостта на днешния пазар? Факта, че ми задавате такъв въпрос, означава, че а, вие възприемате а, независимостта на одита като проблем, особено при по-големите компании, които се търгуват на борсата. В САЩ се разглеждат доста обширно тези въпроси и аз като професионалист много се тревожа, когато видя когато видя заглавие, като трудно е да се намери добър аудитор. Според нас Независимостта се гарантира от един открит и жизнено, жизнеспособен пазар. В противен случай е, е много трудно аудитора да има е, независим поглед върху клиента си, е, който е, обсъжда, който е, е аудитирал от години. Често пъти е, външните наблюдатели заключават, че е, много малко се променя в е, одита, поредния одит и то в момент, в който всъщност сме в период на революция на комуникациите. Проблеми възникват поради липсата на избор и несъвършенства, несъвършенства в, одитното, в докладването и от, от по одитите. Концентрациите на пазара е, не, са нещо, кое, за което има достатъчно статистика. Както виждате, е, в Г8, в Европейския съюз и в САЩ разпределението на голямата четворка е, е сравнително е, подобно, докато в Китай е доста по-различно. Стагнацията на пазара – Както виждате сега на екрана, между 2004 и 2009 година пазарът не се е променил. Жизнеспособният пазар не се е съмнявал тогава в качеството и независимостта на одита. Сега в момента виждате дяловете по определени, по избрани държави членки. Важно, е, че горната част от от пазара в Обединеното кралство става обект на още по-висока концентрация на компании от индекса FTS 100. В Германия 84% от големите компании са в ръцете на две фирми, като една от тях аудитира 57% от общия пазар. Във Франция 73% са от френски индекс SBF 120. Другите по-древните одитни фирми а, в нашата организация са 22 на брой. Това са също глобални мрежи, които са по-древни обаче от, голям, от представителите на голямата четворка. Така че да, определено трябва да навлизат на пазара а, допълнителни одитни фирми, така че да стимулират развитието на пазара и а, да а, изключват а, опасността един от големите да а, напусне пазари по такъв начин да се изкриви. Защото тогава а, регулаторните органи много трудно ще се справят с последващите проблеми и а, всеки от големите четирима, от голямата четворка би се счел за твърде голям, за да фалира. А какви са възможните решения? регулаторите, политиците, управлението на фирмите, е, сред много други фактори, трябва да решат дали, дали структурата на одитния пазар за големите а, е, котирани а, е, компании е на а, приемливо ниво. Също е важно да се а, подобри възприятието на независимостта на аудиторите бе позволено да се стигне до такава пазарна концентрация, че в момента е почти е, немислимо е, някои от недоминиращите, не господстващите играчи да влезе да аудитира голяма компания без пряка е, намеса. Комисията предлага мерки, като например задължителна ротация, задължителни търгове, допълнителни ограничения, неодитни а, услуги като възможни а, мерки за намаляване на пазарната концентрация и повишаване на възприятието за независимост на аудитора, според нас. За да може една регулаторна намеса да бъде ефективна, е, са необходим, е необходим пакет от мерки – нито едно от предложенията само по себе си едва ли ще доведе е, до някаква промяна. Трябва да е, преминем от възприятието, е, че един аудитор извършва аудитора на една голяма компания към система с двама или трима. Промяната на аудитора протестиращата организация е една от основните тревоги на а, големите а, компании, големите предприятия, но съвместния аудит е едно от а, нещата, които предлага комисията. Това би могло да доведе до един по-жизнен и по-независим аудитен пазар. С което стигам до третия си въпрос. Какво очакваме от Европейския парламент? Като наши избрани представители очакваме от вас да се отърсите от всички интереси, да сте независими от тях и да а, отговорите на въпроса какво допусна компрометирането на независимостта на аудитора поради а, което произтече направо от, пряко от високата пазарна концентрация. и пропуските в корпоративното управление. Това, което други описват като недопустимо лобиране от някои определени групи, които настояват да се запази статуквата, тогава, когато е ясно, че задължителният аудит като функция, като система трябва да се преразгледа и е да се осигури а, открит процес на а, предоставяне на информация и оповестяване на резултатите. Ясно е, че а, по един абсолютно независим начин трябва да се предоставят висококачествени услуги на базата на а, висококачествена информация, за да могат да се изпълнят законовите изисквания за одит. Ако Европа и институциите на Европейския съюз не намерят начин за разрешаване на това, националните законодателни органи ще поемат нещата в своя ръце, както става вече в Холандия. Само, че разпокъсани правила в отделните страни не от ничи интерес. Благодаря ви. Благодаря ви. И сега преминаваме към първи оратор, който е потребител на одитни услуги. Той ще говори за одитните комитети. Господин председател, уважаеми членове на Комисията по правни въпроси, за мен е чест да се изказвам тук и тук ще говоря за засилването на ролята на одитния комитет. Аз също ще се съобразя с правилото за 10 минути на изказване. Ние започнахме да се занимаваме с този въпрос в резултат финансовата криза ще говоря за това какво представлява един аудитен комитет, как работи и с какво се занимава този комитет, какви са графиците на работа и кои са препоръките на TAX 30, т.е. основните германски компании. И така, както говорихме, финансовата криза доведе до разглежда този проблем. Списъкът на виновниците е много дълъг и им беше решено, че е необходимо да се подобри качеството на одита. Нека да не забравяме, че има пазар за стоки основани върху доверието. Т.е. това е един пазар, който е свързан с много висок репутационен капитал и това неизбежно води до концентриране на пазара. Това въжи за такива организации, като рейтингови агенции, болници, в които често се извършват специализирани и други операции, фирми за гарантиране на качеството и аудиторските фирми. Тук е много важно разпознаването на търговска марка. От там проистича необходимостта да се работи в тясно сътрудничество с одитния комитет. Това въжи за аудиторите. Важно е да има независим одитен комитет, а не просто някаква кукла на конци, коя, на които се дърпат от управата на дружеството. Например, до сега прагът е бил много нисък 10%, когато се е разрешавала не одитна дейност от страна на аудиторския комитет. Бих искал да ви кажа, че ние разглеждаме, че взаимодействието между аудиторски комитет и аудиторите е нещо, което е отделно от дейността на управата на дружеството. Предложенията се насочват от аудиторския комитет към ръководството на дружеството и след това се гласуват на годишното общо събрание. Тук виждате типичния, обичайния график, как се подготвяме за различните три месеча. Както ви виждате, тук имаме и управление на риска, и вътрешен одит, и системи за вътрешен контрол. И също така си имаме други въпроси, като съответствие на законодателството и данъци и за страховки. Какви са препоръките на председателя? на аудитния комитет на фирмите, регистрирани в, по индекса DAX 30, засилва на ролята на аудитните комитети. Ние всички предпочитаме да се обявява търка за одитни услуги и този търк да се провежда редовно, вместо общото ограничение за продължителността на одитната дейност, извършвана от една одитна фирма. Ние въведохме една система, световете на светофара, която искаме да предложим на вашето внимание. Червеното означава, че одитният комитет е този, който трябва да решава по тези въпроси. И Така че, разбира се, вие тук можете да се запознаете и с представени ви текст на презентацията. Моите изводи са, че засилването на качеството и независимостта на аудита е свързано с засилването на ролята на аудиторския комитет. Ние смятаме, че трябва да се засили проверката на качеството на аудиторите на нивото на Европейския съюз, много е важно да се поддържа професионалния скептицизъм, да има надлежно регулиране и бих искал да спра на законодателството и закона на неочакваните последици. Вие знаете как във Франция, когато се въвеждаха картофите, селените отказваха да ги засаждат и тогавашния министр Турго ги накара да засаждат картофи. Имаше бунт, обаче в крайна сметка картофите започнаха да стават обичаен продукт. Винаги нека да си спомня, че а, нашето оръжие не трябва да бъде винаги да бъде най-ефтино. Франсис Десмашае благодаря. Господин Франсис Маршеле, финансов директор на АФА. Благодаря, уважаеми депутати, дами и господа. Благодаря, че ме поканихте да представя гледната точка на АФЕП. АФЕП е асоциация на френските дружества в частния сектор, представлява около 100 големи международни дружества – повечето от които са регистрирани на борса, особено на как 40 и на други платформи. Когато говорим за качество на одита, не трябва да забравяме неговата важност и критерии за качество. Трябва да се дава доверие на инвеститора в финансовите отчети, но трябва да се съобщават и заключенията от одита на съвета заедно с информацията, която получава от висши управленски вътрешни органи. Това предоставя възможност на съвета да формира сам самичък преценка за финансовите отчети, качествените критерии са в резултат на три очаквания, свързани към аудитора. На първо място подходящо уместност. Средства на аудитора трябва да са съобразени с характеристиката на аудитирания субект. Най-вече съответни познания, функционални, секторни, световно географско покритие, оперативни възможности на международната аудиторска мрежа. На второ място, независима преценка на аудитора – за да има човек добра преценка, трябва да разбира добре аудитирания субект и неговата сложност. На трето място, заключение за аудитиране на отчети, които да са надежни, ясни и кратки. Това са и критериите, които използваме като дружество, за да извършим оценка на предложената реформа. Разбираме и подкрепяме целите. Независимост, отваряне на пазара, информираност. Но някои от предложените мерки са в нарушение на тези принципи. Да се върнем към тези три цели. Първата да се гарантира независимост на аудитора. Много важно е услугите на аудитора да спазват строги принципи за независимост, особено да няма намеса на аудитора в управлението на дружества, което е оправдано, но мисля, че принципа е прекомерен. Въпросът за прага също е доста важен въпрос, свързан с независимостта. Трябва да се уче повече двояката полза за трети страни и дружества при предоставянето на неаудиторски услуги. Първо се подобряват квалификацията и познанията на дружествата, повишава се независимостта на преценката на аудитора. На второ място Спецификата на дружества отговаря и на неаудиторските услуги. При това положение, ако големите фирми станат чисто аудиторски фирми, това ще попречи на големи фирми, включително европейски, да получават възможност за неаудиторски услуги. Това ще доведе до ограничение на услугите, ще се отрази на качеството на одита, на качеството на услугите и в крайна сметка ще се окаже контрапродуктивно. Втора цел да се отвори аудиторския пазар. Дружествата подкрепят дългосрочното развитие на надежна альтернатива на големите аудиторски фирми. Но това не трябва да става прибързвано и да е в ущръп на качеството на аудита. А то ще спадне, ако аудитора не разполага с необходимите средства и ако максималният срок на неговия ангажимент е прекалено кратък и му пречи да се запознае добре с големи международни фирми, които могат да са доста сложни. Задължителната ротация на фирми е особено проблемна при сегашната пазарна конюнктура, тъй като много малък проаудиторски аудиторски фирми имат характеристики, които да отговарят на тези на големите фирми. Това въжи за цяла Европа. Във Франция само 5 фирми имат оборот от аудиторски услуги над 200 милиона евро. Тоест има голямо разделение между тези фирми и останалите. Всъщност, шестата най-голяма аудиторска фирма е с оборот малко над 50 милиона евро. Останалите представители на международните аудиторски мрежи са около, с оборот около 10 милиона евро. Сравнете това с средната, средния хонорар, който се плаща от дружества на как 40, то е около 20 милиона евро и ще разберете наистина въпрос от гледна точка на реален избор и независимост. Наличния оферта за одит е още по-ограничена, тъй като дори и някои големи аудиторски фирми не разполагат съответните средства за извършване на държавен одит на някои големи групи. или заради правилата за независимост, или пък заради наличието на задължителен съвместен одит, както и във Франция. Ето защо трябва да се намерят други альтернативи на задължителната ротация. Това правим през изминалия месец. Третата цел – информираност на дружеството и трети страни – по първия елемент, диалога с аудитора и висшите управленски кадри е важен, но предложенията свързани с аудиторския комитет не отговарят на дружественото право според нас. Има основни принципи, които могат да уреждат и двете неща и принципа за независимост на аудитора. Основен принцип е да има комитети, които се назначават от съвета. Те подготвят неговата работа, но съдът е орган с колективна отговорност за изпълнение на задължението. Профилирането на аудиторския комитет и неговите членове и възможността тези членове да се назначават пряко от общо събрание на акционерите противоречат на основния принцип, а и на действащото законодателство ролята на борда, на съвета да разчита на аудиторския комитет и да следи дейността на фирмата по принцип и да следи процеса на финансова отчетност. Не е роля на съвета да прави препоръки и предложения за неприкосновеността на този процес, тъй като управленските и надзорни функции и ясно са съсредоточени в ръцете на висшите управленски структури или на управителния съвет – не може да е роля на комитета да следи работата на аудитора и да надзирава проекто докладите, тъй като това ще накърни независимостта. Втория елемент – информиране на трети страни. Подобряването на качеството изисква по-добра комуникация за надзора върху финансовите отчети. На въпроса е какво е качеството на този контрол, а не обхвата на държавния одит – Одита трябва да акцентира и да продължава да акцентира върху контрол на финансовите отчети, което е основният въпрос. Предлаганото разширяване на аудиторските доклади и включването на функции, които касаят самото дружество или трети страни, вътрешен контрол, финансово положение на дружество и така нататък, което извлиза извън принципа на действащо предприятие, са не само прекалено обременяващи, скъпи и ненужни, но също и могат да доведат до объркване. Освен това, неминуемо ще се увеличат пречките пред лицата, които искат да навлязат в пазара за държавен одит. И така, фирмите са против две основни неща. Против това държавен аудитор да преценява вътрешния контрол на фирмата. Това е нещо, което се следи от е, самата фирма и това не е нещо, което държава утре може да направи. Много важно е да избегнем крайностите, до които се стига в САЩ в рамката на закона Сърбейн Оксли. Да се избегне дори и по-лоши последици в Европа, ако се извършва нефинансов вътрешен контрол, това ще доведе до прекомерни разходи за дружествата, без да се увеличи защита на инвеститора. Смятаме, че не се отчита добре целта на аудитора, а именно да се видят съществени проблеми в финансовите отчети. Това може да доведе до разводняване на работата, което според нас ще е пагубно, скъпо и объркващо. В заключение, нашите дружества членове искат законодателни предложения, които първо да се основават на солидни принципи за независимост и по-прагматичен правила. На второ място да се отвори ефикасно пазара за одите на големи фирми, но по един постепенен и организиран начин. Например, много важно е, е да се разгледат правилата за конкурентност и тяхното отражение върху пазара. Трето, да се акцентира върху целта на аудитора да избегне съществени грешки в финансовите отчети. И на четвърто място да се запази качеството, да се ограничат разходите на държавния аудит одит и неаудиторските услуги, защото става въпрос за конкурентоспособността на европейските фирми и на пето място всичко да е съобразено с основния принцип на дружественото право и корпоративно управление. Много важно е да не се поставят под съмнение тези цели заради международните стандарти за аудитиране. В съответствие с принципа на европейска суверенитет трябва да се разработи европейска система за приемането на международните аудиторски стандарти. Това дава най-добрата гаранция да се избегнат тези разпоредби, които могат да се окажат проблемни за Европа. Благодаря. Dem Berichterstatter, Herrn Kollegen Karim, das Wort geben und dann die Rednerliste. Сега господин Карим докладчика има думата. Благодаря на експертите. И след това въпроси. Аз имам въпроси, но не искам да отнемам от времето на другите колеги, които а, искат а, да зададат въпроси. Аз после така или иначе пак ще мога да взема думата. Добре, първи оратор за въпроси, заповядайте. Благодаря, господин председател. Много е важно това, което чухме от експертите. Не само заради тревогите, които изразиха във връзка с това дали как трябва връзка с това как да се подхожда към големите дружества. Смятам, че тези дружества трябва да дадат своя принос за разрешаване на кризата, в която в момента сме, се намираме. Цялата тази регулаторна рамка възникна като закономерен резултат от кризата. И а, в момента се опитваме да регламентираме този така деликатен отрасъл. Както казаха експертите, това е един отрасъл, където регулаторната рамка ще трябва те първа да се въвежда. Ако обаче поддадем натиска на лобистите и други видове натиск, различно от независимите сили, няма да стигнем до нищо. Регламента за банковото дело, който разглеждахме по време на предния мандат на парламента, ни показа, че има огромен лобистки натиск. Е, голямата четворка направи всичко възможно да попречи на въвеждането на допълнително регламентиране. Един от ораторите каза, че много усилия се хвърлят в това да се запази статуквото и ние трябва да се противопоставим на този стремеж на големите корпорации да запазят статуквото. Само по такъв начин можем да укрепим ефективността на мерките за противодействие на кризата. Ние се радваме на определен суверенитет, както ние в Европейския парламент, така и националните парламенти. И един от ораторите го каза, ако ние не хванем нещата в свои ръце, ако не осигурим регламентиране на този проблем, ще влязат в сила 27 различни форми на регламентиране, които няма да са съвместими една с друга. Европейския парламент се опитва да предотврати този проблем, така че законодателството, ако не е изцяло хармонизирано, поне да бъде съвместимо. Тези стандарти трябва да се превърнат в световни стандарти. Те трябва да стигнат и до Г20. Господин Карим, аз ценя много усилията ви. Но о, като цяло се противопоставям на идеята за олигополът, който възниква в много о, сектори, не само тук. Ще направя всичко възможно да се чуят моите предложения за изменения и ако господин Карим не ги отрази, ще ги извикам още по-силно. Трябва да постигнем е, успех с този регламент. Това е една област от демокрацията. И именно този регламент е, ще изиграе много важна роля, за да се преборим с пазарната концентрация, олигополите, които изкривяват всъщност пазарните сили и е, са изключително вредни за нашите общества. И това, което искам да кажа, всъщност е послание до голямата четворка. Така нещата не могат да продължават. Аз получих едно писмо, което не е, само ме очуди, но и ме обнадежди. Това е писмо от е, втората най-голяма е, одитна фирма в е, Лондон – Госпожа Мърл, може би, е запозната с това. Ние обикновено говорим за голямата четворка, но съществуват и по-малки компании. Аз съм слушвал компаниите, одитните фирми и техните клиенти. И наистина трябва да се вслушваме във външния свят. Трябва да си слушаме експертите, разбира се. Но ето какво о, пише в това писмо – пише, че статуквото, сегашното положение е пълна катастрофа и призовават е, Европейския парламент да разреши проблема. Така че благодаря на инвеститорите, защото инвеститорите ни показват пътя. Показват ни страната, от която трябва да подходим законодателно към проблема. Лобистите не трябва да се допускат в институцията, не трябва да се допускат да упражняват натиск върху нас. Не само аудиторите трябва да са независими. Представителите на народа ние също трябва да са независими. И този е, е, крайно време е да се регламентира вече и този е, сектор. 2012 година госпожа Лихтенбергер е думата. след това емоционално изказване, вече може би бих се изразил не толкова емоционално, колкото колегата, може би доста по-скептично. Искам да говоря за отхвърлянето на идеята за контрол върху организациите, които контролират пазара. Аз мисля си, че се извършва определен надзор и контрол от държавите членки За съжаление има други заседания на парламентарните комисии в парламента. Има някои други важни теми, които искам да изслушам в другите парламентарни комисии, затова не мога през цялото време да бъда тук. Но как вие разглеждате надзора или контрола, какви са механизмите, които смятате, че следва да съществуват? Колегата говореше за олигопол. Но как вие разглеждате тази голяма пазарна концентрация? По въпроса за лобирането смятам, че това е сериозен проблем. Мисля си, че не случайно се говореше тук от колегата за лобирането. Разбира се, голямата четвърка лобира доста – но може би е добре да изслушаме средни по размер аудиторски фирми, но е, те вече са поканени. Може би трябва да поканим и още по-малките аудиторски фирми. Ganz kleine, einen ganz kleinen Wirtschaftsprüfer eingeladen habe. Äh, Аз се запозна с това, което пише в пресата, с изявленията за пресата на подобни фирми. Аз поканих някои от тях, аз съм се срещала с по-малките аудиторски фирми. Разбира се, големите аудиторски фирми се отнасят с презрение към тях, но аз мисля, че е важно малките и средни по размер аудиторски фирми да се объединят Например, в момента в Германия се извършва нещо като преврат, нещо, което безпокои, включително и съответните компетентни органи в Германия. Е, в Германия наистина ситуацията е много специална, абсолютно необичайна. Смятам, че проблемът е следният – мисля, че това е най-сложното досие, над което някога съм работила. Вече от, време, от много време се работи по това досие. Имаше и зелена книга на комисията. И знам, че много хора вече от много време работят по това досие, включително и тук в Европейския парламент. В подробности съм запозната с въпроса, но все още не знам как да се постигне напредък професор Зигард каза, че регулирането е хубаво нещо, но правните последици от регулирането може да не се окаже чак толкова добро нещо. Има опасения, включително инвеститорите, че реформата може да подкопае качеството. И също, както беше казано, ако имаме прекалено много правила, това може да означава, че не можем да видим гората заради дърветата. Например, аз съм работил като нотариус и трябваше да гарантирам собствената си независимост и трябваше да спазвам многото закони, приложими към нотариусите. Но смятам, че е трудно за аудиторите да защитят своята независимост, защото има много правила, много закони и много често има противоречащи се разпоредби. И понякога е дори трудно да разбереш дали продължаваш да си независим. Практически всички експерти казаха днес, че прагът от 10% за предоставяне на неаудиторски услуги не е подходящ. И се говореше за този прак, който позволи да се разбият олигополите – в Германия, когато държавните органи обявяват покани за участие в търка, те всъщност приканват само големите четири, така че може би новият вид регулиране ще позволи да се раздробят тези четири големи фирми. Какво да кажем за големите финансови компании или големите финансови институции, обърнах се към БДО и го попитах дали биха могли да извършат одит на един на едно голямо дружество. Казаха, че не. Но точно оттам проистича въпроса за съвместните одити. Някои казват, че такива одити приложими към средни и големи дружества. Обаче, ако американският законодател не може да даде възможност за обединяване на усилията, то в крайна сметка пак ще останем с голямата четворка – И позицията на голямата четворка е следната. Те казват, ние станахме толкова големи благодарение на собствените си усилия. Ние сме инвестирали много средства в обучение на хората, в човешки ресурси. И ние не искаме малките фирми да браконьерстват и да крадат нашите служители. И аз като законодател, много трудно мога да определя какво е правилно тук и какво не е. И слушах всички участници в сектора и смятам, че най-големият проблем е да се реши какво е правилното, какво трябва да се направи, така че да не стигнем до отрицателни последици. Лично смятам, че комисията предлага много мерки, и смятам, че е много трудно те просто да бъдат разбрани, защото те са прекалено много. Искам да кажа, че е много трудно да решим какво е правилно и какво не е. Благодаря ви. Сега госпожа Редна. Да, благодаря ви. Имам един конкретен въпрос към госпожа Морел. Бях доста изненадана да чуя гледната точка на инвеститорите за ротацията. Вие казахте, че това се разглежда като нещо отрицателно. Ние смятахме, че това е свързано с доверието и с знанията за това как работи дадено дружество и смятах, че инвеститорите ще подкрепят идеята за отказ от това, че в продължение на дълго време работи една и съща аудиторска фирма. Мисля си, че е в интерес на инвеститорите да видят една по-различна гледна точка за това как се управлява дадено дружество от финансова гледна точка. Господин Карен, вие имате ли други въпроси? Тогава нека да се върнем към експертите. Имаше въпрос от госпожа Лихтенбергер по общ и конкретен въпрос към госпожа Регнер. Може би да започнем с тях. И след това, може би други колеги ще вземат думата. Благодаря. Проблема с задължителната ротация, особено задължителна ротация след 6 години, е, че това е много скъпо начинание и пречна дейността на дружеството. Тези 6 години могат да изтекат в момент, в който дружеството се преструктурира основно или има сливане. И това наистина ще е проблемно за самата дейност на дружеството, ако същевременно се смени аудитора. Това може да означава да се смени аудитора, когато инвеститорите и управителните органи предпочитат да се запази съществуващия в момента аудитор. И тук е, се иземва една важна роля на аудиторските комитети. Вместо задължителна ротация, ние сме за задължително обявяване на търг – дружествата изключват, извършват търг на всеки 10 години, да речем, което ще гарантира повече прозрачност за инвеститорите. Що се отнася до отварянето на пазара, водещите инвеститорски групи с основание преди няколко години казаха, че не са за това да бъде назначен аудитор от голямата четворка за дружествата, регистрирани в ФУЦИ 1000. Господин Зигерт, аудиторските комитети искат повече конкуренция. Това е ясно. Ние, когато се купуват услуги, искаме конкуренция. Стигам до предложението от големите четири, ако елиминирате една от тях заради задължителната ротация, остават още три аудитора. Тоест, целта не е изпълнена, според мен. Това е на практика. От друга страна, като гледам в залата, всички от вас може би имат Apples, което на практика е монопол. Даже не е олигопол. Аз предпочитам да имам избор, но нали не мога да променям конъюнктурата на економическото развитие. Не виждам други желаящи за въпрос. Някои от експертите искали да вземе думата, господин Джонсън. По отношение на казаното от Андрю Браун за съвместния одит, не трябва да забравяме, че във всички държави членки сега има възможност да се назначават съвместни аудитори. Това не е новост. Както бе казано, мисля от Арбан, това е практика в Дания и във Франция. Просто моделът е по-различен, мисля. Моделът, който се обмисля в момента. И определено някои от направените предложения бяха обсъдени от хора извън професията и мнението на хората бе отрицателно. Има предвид за отговорите на Зелената книга. От самото начало казах, че говорят името на цялата професия. Съвместният одит може да намали концентрацията. защото спомага за изграждане на капацитет. Но не трябва да забравяме, че това е свързано с сериозни инвестиции, човешки ресурси или географско покритие. Затова е важно да не гледаме на този вариант като на незабавно решение, защото не. Това е процес, който ще отнеме време. Без спомената и темата за общи одити някои дъщерни дружества или сегменти на дружеството да се аудитират от малки фирми. Това още не е изпробвано. Има положения, при които някои групови одити се използват и други аудитори, освен групови аудитор. Това може да допринесе за изграждане на повече капацитет, само че идеята заслужава по-обстойно проучване. Мисля, че разполагаме с механизми и според сегашната уредба. Не трябва да забравяме, че при инвестициите трябва, има необходимост от възможности. Затова е много трудна дилемата да се намери пресечна точка между възможности и инвестиции. Докладчика господин Карим за заключително изказване. Благодаря, внимателно изслушах всички доказателства, които бяха представени. Някои от тях ги чувам за първи път. Честно мога да ви кажа, че след 20 години участие в публична политика и нейното изпълнение, както каза вече един колег, колега, за мен това е една от най-сложните области, с които съм се занимавал. Аз съм се занимавал с доста тежки досиета в парламента през изминалите близо 7 години. В известна степен дебата ми напомни за нещо, за една история, която чух, на, когато бях на около 7 години. Бе ми казано, че ако човек иска да започне дискусия, води на вечеря двама счетоводители. Ако иска дискусията да стане интересна, кани юристи. А ако иска просто да избие рибата, кани политиците. Така, добре дошли в Европейския парламент. Какво трябва да правим с задачата пред нас? На първо време трябва да се дадем сметка защо се намираме в положението, в което сме сега. И затова някои като господин Масепес бяха доста емоционални, когато изразиха своите становища. Но на господин Масип мога да кажа, че за краткото време, с което съм работил по документа, никой разумен човек не е казал пред мен, че иска да запази статуквото. Всички, които се обърнаха към мен, носиха нови идеи, в някои случаи доста свежи идеи, някои от тях бяха доста налудничави, и просто няма да се работят, каквото и да стане, но има идеи, които заслужават внимание. Господин председател, когато направих краткото експозе при първоначалната размена на мнение, както се спомните, не исках да се ограничавам до някакво конкретно действие на този етап. Все още съм на етап да слушам всички големи, малки, лобисти, представители на професията, всеки, който иска да даде своя принос към този процес. Аз изслушвам мненията на всички тези хора. И за протокола искам да кажа, че що се отнася до всички изказвания, нямаше нищо, което да ме притеснява. Насърчавам хората да продължат да се опитват да се свържат с мен. Кое е основното, най-важното в цялото това начинание? Какво трябва да постигнем? На първо място, много важно е да се отчете обществения интерес. Парламента, нашата комисия конкретно, трябва да направим така, че да представим набор предложения, които да изгражда доверие лицата, които зависят от процесите, които предлагаме. Да, се, да не се намалява доверието. И това касае всички, не само инвеститорите, които са представени тук. Много по-широк е кръга. Трябва да обхванем колкото се може повече от цялата тази палитра. Разбирам защо професионалистите проявяват това ниво на интерес. Защото на практика един от въпросите, които задаваме е каква е ролята на професионалния аудитор. И в зависимост от това, което в крайна сметка ще предложим, можем да дефинираме съвсем нова роля на аудиторите – не е очудващо, че се проявява такова ниво на заинтересованост към, кое, към това, което правим. Едно нещо обаче трябва да бъде изпълнено, когато отговаряме на този въпрос. То според мен е следното. Не става въпрос да се манипулира пазара, а да се дадат гаранции за качество и съответното ниво на независимост за изпълнение на функциите. Няма да навлизам допълнително по тези въпроси днес. Имам редица идеи, които ще обсъда с докладчите в сянка на първо място, по-отделно и след това заедно с всички, но винаги директно, открито и честно. След като приключи тази процедура, мога да реша да обсъдя всичко това с е, по-широки групи на интереси, но правната точка ще са докладчиците в сянка. И на последно място, възоснова на някои от забележките, направени от експертите, господин председател, наистина се впечатлих как е, се спазваха отреденото време. Може би заради таксата, която им налагаме, От моята практика в тази комисия, колегите винаги са били независими, безпристрастни и се съдържали професионално. Факта, че може да има някои събития, които да ви карат да дойдете тук и да ни напомняте нашата роля, мога да ви гарантирам, че аз и моите колеги разбираме, сме наясна с независимостта, която трябва да проявяваме при вземането на решение. И това е свързано с голяма степен на откритост. Вие ще получите това. Трябва да отдам заслуженото на господин Водейра, който от самото начало, когато поех това досие, прояви инициативност и се срещна с мен, предложи сътрудничество и то не само по линия на моята роля на докладчик. Той представи тази възможност на всички колеги в комисията и на всички представители на групите на интереси. И ви насърчавам да приемете това предложение. Господинът е тук в залата, можете да се свържете с него. В основа на доказателства, които ни бяха представени, искам да огранича изказването си на този етап до следното. Тъй като ние се намираме в процес към преминаване до крайната цел. Днес не искам да правя забележки, които, за които ще съжалявам по-късно, след 2-3 седмици. Ще използвам едните 2-3 седмици, докато седя на слънце в Близкия изток и ще се, ще чета литература, ще се запозная повече с многото документи, които вие ни изпратихте. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Благодаря на всички експерти. Мисля, че ни дадохте малко по-добра представа днес след обед, макар и не всички решения да са кристално ясни. Благодаря на докладчика за работата, която обеща да извърши. Независимо от крайния срок, който е кратък, мисля, че ще се стигне до добър крайен резултат. Обявявам едноминутна пауза, след това продължаваме по дневния ред. Galo will, weil die gleich weg muss. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt gerne die Sitzung. Времето напредва, колеги, така че нека да продължим работа. Госпожа Гало трябва да си тръгне по-рано, а тя помоли да си представи сега доклада на бързо. Няма много време. Защото и професор Тайц след това ще направи кратко изложение, а пък имаме и допълнителни доклади за насилието над деца на госпожа Лихтенбергер. Заповядайте, госпожо Гало. Благодаря, господин председател. Това е първи обмен на мнения по този въпрос. Аз ще говоря за доклада за изпълнението на, за прилагането на директивата за правото на препродаване. Правото, правото на препродажба е неприкосновено право на а, автора на оригинална творба, независимо дали, независимо за какво изкуство става въпрос, изобразително, пластично има право да препродаде съответната търва, да, да се продава по-нататък. И, и при препродажба авторът продължава да има права. Според регламента, 70% след първата продажба или до момента на смъртта на автора съществуват правила Също има някои разпоредби, свързани с определенето, с ценообразуването при препродажба. Има минимална сума, не повече от 3000 евро, които са авторски възнаграждения. Има Има, а, вър... има период за изпълнение на директив... директивите и Австрия, Ирландия, Холандия и Великобритания поискаха да се възползват от преходен период преди въвеждането в сила, защото Лондон особено е много сериозен пазар на произведение на изкуството на 14 декември. 2011 година бе е, публикуван доклада на Европейската комисия и той се занимава с правото на препродажба и изпълнението на директивата. Разглеждат се е, въздействията на а, последствието това право на единния пазар в държавите членки, където не е имало сходно законодателство преди директивата. Продажбата на търк на а, произведения на изкуството на всички живи автори е търговия, която а, възлиза на милиард евро през 2010 година, като една трета от продажбите са станали в Европейския съюз. Европейската комисия си дава сметка, че делът на Европейския съюз от този пазар от 37% през 2005 година, падна до 30% през 2010 година, но това се дължи най-вече на свиването на пазара в Великобритания. От друга страна, при продажбата на творби на живи автори от 60% през 2002 се е качил делът до 70% през 2010 година. Комисията обаче смята, че хармонизирането на правата на препродажба едва ли ще засегне е, това относително разпределение от продажбите. Що се отнася до продажба на търг, до 70% след 70 години е след първата продажба на а, творбата или до смъртта на автора, ще, се, е, ще съществува това а, право и а, е, този пазар възлиза на 3 милиона през 2010 година. По отношение на правото на предпродажба, в повечето страни има задължително колективно управление на а, авторските права, разходите по тях и авторските възнаграждения разходите са между 10 и 20%, т.е. таксите, които налагат агенциите за колективно управление, 10 до 20% от продажната цена. Това, което аз ще разгледам в доклада си, е следното. Световният пазар е колеблив и е, аз ще разгледам последиците от някои от тези колебания. Има сериозно нарастване на дела на паза... на Китай. В момента е 20% от, от световния пазар, а през 2006 година дела беше едва 6%. САЩ се равнява на около 40% от пазара, а европейския пазар е спаднал като относителен дял. Ще разгледам тези въпроси от гледаща на всички различни възможности за популяризиране на европейския пазар на изкуство. И да се опитаме да спрем тази загуба на пазарни позиции. И да превърнем Европа в водещ играч на световния пазар. Ще се радвам да изслушам всички колеги и всички заинтересовани страни. Ще отразя и е, всякакви други фактори, които могат да се окажат от значение за пазара. От сега обаче мога да ви кажа, е, че ще е, се съсредоточа върху следните моменти. Първо, ефекта на доминото, верижната, верижната реакция. Надяваме се да не стане тук както с ДДС-то. Авторските лицензионни възнаграждения трябва да се изплащат за всяка сделка, като това води до натрупване при произведенията на изкуството. Ако една творба се продаде няколко пъти, се натрупват и авторските възнаграждения. Според четвърти член от директивата, Всяка продажна цена съдържа и дял за авторски възнаграждения. трябва също да се разгледа това дали трябва да се ограничава правото на препродажба до случаите, при които авторът е още жив. През май месец ще е, представя на вашето внимание проекта си за доклад, е, но е, приказвам колегите в момента, в който са готови да ми изпращат наблюденията си. Благодаря, госпожо Кал. Не се е записал, но аз ще кажа нещо по тази тема. След като одобрихме директивата през 1999 година и тя влезе в сила през 2000-та, същинската цел бе да помогнем на бедния творец. Бедния творец, който през младените си е рисувал и създавал изкуство, а пък а, творбите им се оценяват много по-късно и се продават от други хора на висока цена, от която много малко стига до твореца. Трябва обаче да видим доколко директивата е подействала по този начин. живите творци трябва да получават известен дял от цената на всяка продажба, а може би, а също така и второ и трето поколение след смъртта им. Друго нещо. Дългия преходен период в страните е където няма подобна нормативна уредба. Бих искал да видя дали има нещо подобно някъде другаде по света защото ми се вижда малко необичайно такъв дълъг преходен период да се дава. Аз имам известни съмнения доколко а, добре а, работи директивата. После, а, един от спорните въпроси е дали е приложното поле да се а, ограничи а, до творби на живи творци. Това трябва да се разгледа внимателно, но не искам сега да навлизаме в дебатите, но това, което исках да кажа е, че с директивата от 99-та година в крайна сметка не постигнахме това, което а, целяхме да постигнем. И така очакваме доклада на госпожа Гало а, а, е, и сега някой иска ли от комисията да каже нещо? Не. Стигаме до следващата тема съвместните дебати конвенцията за отвличанията. Да, благодаря ви, господин председател. Много се радвам, че професор Тайс намери време да участва в нашето обсъждане. Това е една тема, която много често се представя като един много абстрактен дебат, като нещо теоретично но всъщност ситуацията е много сериозна. Много често биваме на... Много често се сблъскваме с случаи, в когато децата биват отвлечени от една страна в друга и конференцията в Хага успя да изведе този въпрос на преден план така че докладът цели да установи дали това беше положително или не. Професор Тайс, съповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Много съм благодарна за възможността да ви приветствам да се обърна към вас от името на Хакската конвенция по част на международно право. Първо ще опиша накратко конвенцията по гражданско-правните аспекти на международно отличане на деца. И ще говоря за необходимостта от техническа помощ и обучение в контекста на присъединяването към конвенцията. Ще говоря за самата конвенция първо, така че да разберете какво е нейното значение в международен контекст. Броят на отличени деца в международен контекст се увеличава с нарастването на международните бракове, нарастването на броя на разводите и има сериозни последици от това отвличане и за детето, и за родителя, от когото детето е било отвличане. Детето не само бива откъснато от обичайната среда, но е поставено в нова среда с, с различна култура, социални условия, много често и с различен език. Всички тези условия плюс и самото разстояние правят връщането на деца, които са отвлечени в друга страна, особено сложно. Създадена е система за сътрудничество между държавите – така че децата да бъдат върнати в страната, в която обичайно живеят. И съответните органи разкриват къде се намира детето и органи... организират връщането на детето. Основната цел на конвенцията е да защитава децата от вредните последици от международното отвличане. Конвенцията разписва процедура за надлежно връщане на такива деца. Преди всичко конвенцията гарантира определянето на настойничество, което се решава от съда в страната, в която детето обичайно живее. Принципът на бързото и надлежно връщане също така е възпираща фактор за отвличането. Целта е да се възстанови състоянието преди отвличането и също така да се лиши родителят, който е извърши отличането, от каквито и да било ползи, които той би могъл да извлече в резултат от отличане на детето. Конвенцията признава, че отвличането и задържането на детето е нарушение на международното право. Както аз вече казах, сътрудничеството между държавните компетентни органи е от съществено значение за изпълнението на конвенцията. Компетентните органи във всяка държава предоставят помощ едни на други при определянето на местонахождението на детето и стремежа да се намери едно приятелско решение на спора и да се организира изпълнението на процедурата по връщането на детето и да се осигурят административни условия, за да може детето безопасно да бъде върнато. Сега искам да се обърна към въпроса за присъединяването към конвенцията. Член 308 на конвенцията предвижда процедура за присъединяване и приемане на присъединяването. Всяка ново присъединил се държава депонира акта за присъединяването в Министерство на външните работи на Нидерландия и след това присъединяването влиза в сила обаче това въжи за взаимоотношенията между присъединилца държава и всички държави, които са признали присъединяването на тази държава. Тоест е необходимо вече подписалите конвенция държави да бъдат активни и да направят съответните стъпки по признаването на нова присъединилца държава after the deposit of the declaration of acceptance. So for example... Тоест, ако разгледате нашия вебсайт и разгледате страница там за отличане на деца и ако видите кои са страни по конвенцията, ще видите, например, че има Руска федерация, вие там може да штрахнете смишката върху бутона присъединяване и ще видите кои са признали Руската федерация като присъединил се страна към конвенцията. И ще видите, че 11 държави вече са признали Русия като присъединила се държава и това вече е влязло в сила и още три държави са признали де-факто Русия, но все още този факт не е влязъл в сила юридически. ние оставяме също така в сила условията от конвенция от 1996 година, че ако има държава, която отказва да съгласи с присъединяване на друга държава, това не лишава от правна сила конвенцията. Що се отнася до конвенцията от 80-та година, Страните по конвенцията имат различни подходи към приемането на ново се държави. Изпълнителните разпоредби посочват, че малцинство от държави страни по конвенцията не могат да попречат на новоприсъединили страни да изпълняват своите задължения. Целта е конвенция да бъде с максимално широко приложение. В момента има държави, които извършват съответствие с разпоредбите за изпълнение, проучвания преди да приемат, че дадена държава се присъединила към конвенцията. Специална комисия изработи въпросник и там имаше два въпроса, свързани с присъединяването. Доколко редовно вашата държава обявява своето приемане на присъединяването на нови страни по конвенцията и какви мерки, ако изобщо се предприемат, предприемат вашите компетентни органи, за да се уверят, че новоприсъединилата се държава може да изпълнява условията на конвенцията от 80-та година. Над 40 държави вече са отговорили на този въпросник и тази информация е качена на нашия вебсайт. За да се улесни приемането на присъединяването, чрез предоставена информация на страните по конвенцията ние насърчаваме, макар това да е доброволно, да, но присъединили сте се страни и също така да отговорят на въпросник, в който се включват такива конкретни въпроси, като дали има съответно национално законодателство, позволяващо да се изпълняват разпоредбите на конвенцията, да се предостави информация за изпълнението, за съдебните органи, за компетентните органи и тази информация също се качва на нашия вебсайт и с нея могат да се познаят държави, за да решат дали да приемат ново присъединилата се държава. Аз също съм донесла в себе си някои схеми, които показват как върви процеса на приемане. През миналата година Руската федерация, Габон, Гвинея и Андора са се присъединили към конвенцията. 87 са страните по конвенцията след присъединяването на Гвине. Наскоро Марокко, Сешелските острови Албания са присъединили към конвенцията. В бъдеще ние очакваме изявление от специалната комисия, свързани с ратифициране и приемане на присъединяването. Япония ще ратифицира конвенцията също така Корея, Индия, може би Филипините. Страните, които обмислят присъединяване, подхождат към процеса по различен начин, в сравнение с държавите, които приемат присъединяването. Присъединяването изисква техническа помощ и обучение преди и след присъединяването. Това гарантира по-последователно прилагане на конвенцията и съответно по-добри решения за децата. Постоянното бюрото на Хакската конференция подпомага дейността по обучение но разбира се, също така това е отговорност на държавите и на регионалните организации. Например, ние насърчаваме страните, които започват процес на изпълнение, да установят двустранни контакти с други държави, които вече изпълняват конвенцията. Един друг аспект е активното участие на Европейския съюз, например, е активният диалог между Европейския съюз и Русия. Например, преди две седмици аз бях в Русия на конференция, посветена на конвенцията тя беше организирана от Европейския съюз и също така кабинета на президента на Руската федерация. Също така ние издаваме указания, свързани с практиката, с изпълнението, с превентивните мерки, контактите с държавните компетентни органи. И имаме също така насоки за добрите практики и медиацията. Европейската комисия каза, че тя възнамерява да преведе тези указания на всички официални езици на Европейския съюз. Що се отнася до приемането на присъединяването, ние знаем, че държавите имат различни позиции. Ние знаем, че някои са приели присъединяването на някои държави, които все още не са изцяло в състояние да изпълняват конвенция, така че има потенциал за по-нататъчно сътрудничество. Например, компетентните органи в Русия, най-вече официално значение орган, Министерството на образованието и наука, посочи изрично, че няма да приеме присъединяването на държавите, които не са съгласили с присъединяването на Руската федерация, т.е. няма възможност, няма потенциал за сътрудничество в такива случаи. Ние с нетърпение очакваме вашето активно участие в нашата дейност, тъй като Хакската конвенция е един глобален форум, който Европейския съюз може да взаимодейства с други държави. С радост ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Има ли въпроси? Да, Тадеуш. Благодаря ви, госпожо професор, за информацията, която ни предоставихте. Единственото, което ни радва, е като че ли, че и малки страни се присъединяват към конвенцията. Това означава, че може би ще можем по-успешно да защитаваме правата на децата, децата, които са отвлечени и тези деца може би имат повече възможности да се върнат към нормалния живот. Аз имам следния въпрос. Когато дадена страна се присъединява към конвенцията, но все още още не е изпълнила всички задължения, например задължението да създаде централен компетентен орган, който да снимава всички такива случаи, дали държавата може да функционира правилно в съответствие с духа и буквата на конвенцията. И друг въпрос. В съответствие с Хакската конвенция, дали проверявате и наблюдавате дейностите на всички страни по конвенцията? дали всички страни, подписали конвенцията, изпълняват всичките си задължения, проистичащи от конвенцията? Ja, als Beobachterin des Europaparlaments für die Haag-Konferenz möchte ich auch. Благодаря ви за изказването. Въпросите ми са сходни с тези на колегата. Ако приемем, че има решение в страната на местопребиваване, където би трябвало да е детето, разглеждате ли внимателно дали има някакви проблеми с решението, някакъв дисбаланс? Държавата членка винаги ли се произнася в полза, да речем, дали държава членка се произнася винаги в полза на свои граждани или не? Аз получих много електронни съобщения за отношения между родители във Франция или Германия, отнемане на дете, отвличане на дете, неправомерно решение е в Германия. И разбирам, че е образувано производство срещу Германия, защото германския съд обикновено се произнася в полза на немския гражданин, което не е безпристрастно. Имате ли някакви жалби? Положили сте възражение? Какво става по-конкретно? Защото съм сигурен, че знаете за сходни случаи. Определено има някои съдилища, които просто пренебрегват принципите. Давам думата на професора отново. Благодаря за въпросите. Въпросът за изпълнението на задълженията, наблюдението на спазването. Това е труден въпрос и на специално заседание на комисията, което се провежда на всеки 4-5 години за следение на практическото предлагане на, комисия, на конвенцията. Един от въпросите, който бе повдигнат е дали не трябва да се предвиди по строг механизъм за наблюдение и то с цел да се следи за спазването. Бе взето решение с това да не се занимава постоянното бюро. Членовете очевидно следват различни подходи една държава членка публикува черен списък всяка година, в който фигурират всички държави, които не са спазили задълженията си. Постоянното бюро получава много искания от физически лица, Наистина му се къса сърцето на човек, когато чуе, че детето е отвлечено от жена, която се е появила на прага един ден и нищо не може да се направи. Има някой път някаква тенденция към проблеми с централни органи и в този случай ние им пишем и им казваме какво се казва в ръководството за най-добри практики, предлагаме помощ. Очевидно е, че повече от това не можем да направим. Една от целите, която сме си поставили е последователност при прилагането. Разполагаме с база данни с име Incadet. В нея има над хиляда случаи от различни страни. Като целта е съдилищата юристите, централните органи да могат да правят справки в базата данни с цел последователност по прилагането на конвенцията. Разполагаме и с така наречената международна съдебна мрежа по Хакската конвенция. Страните назначават един съдия или понякога и повече от един съдия за точка за контакти вътрешно в работата по дадени дела, и при предоставянето на помощ на съдии, които не са запознати с конвенцията. И също така са съди от други държави. В Германия, например, има две такива лица за контакти. В Германия случаите са и централизирани. В много държави се полагат усилия да се гарантира последователност – Относно спазването, много трудно е да се направи преценка в това отношение. Факта, че едно дете е върнато или не, само по себе си, сам по себе си не е меродавен. Защото има случаи, в които детето не е трябвало да бъде връщано, има погрешно тълкуване. Но има нещо друго, за което, по което работим. Насърчаваме ЕНЕК за резолюции – Приятелско разрешаване, т.е. тъй като наистина подобна възможност дава добри резултати за разрешаване на спорове. Благодаря. В контекста на международното право трябва да се дадем сметка, че нямаме друг вариант – а да, освен да подкрепим един международен орган, който се опитва да създаде такава правна система, в която примата имат правата на децата над националността. Има някои държави, както бе казано, които изхождат само от принципа, че гражданството, националността е най-добрия критерий за детето. В международния план нямаме толкова варианти, за да се грижим за благосостоянието на детето, колкото ми се иска. Но според мен е по-добре да имаме този механизъм, отколкото нищо. Поне има възможност за дискусия, за да се решават някои казуси. И факта, че не са спазени потребностите на отделни лица е лошо, наистина, но поне е направена първата крачка, която е много важна за по-нататъчния развой. Ето защо според мен е много важно да има такава практика, но искам да се засили аспекта свързан с наблюдението. Може ли това да стане с публикуване на някакви подробни доклади? Имате ли възможност да следите каква е практиката в отделни държави, за да видите дали има подобрение, къде може да бъде извършено подобрение? за да се стигне спазването на конвенцията до нужното равнище. Това е въпрос. Приемате ли въпроса? Извършваме наблюдение до известна степен. Както казах, някои страни се обръщат към нас, че имат проблем с дадена страна Хекс. Ние извършваме оценка на положението и предлагаме помощ на другата страна. Но разбира се, не сме в състояние да направим нищо друго. От друга страна, в специалната комисия се водят дискусии, да речем, между членовете. Имаше спор касаещ тълкуването на някои разпоредби и решения, постановени от някои съдилища. Обсъждането се води през юни 2001 година и членовете, договарящи се държави, изразиха какво ги притеснява в подхода. Възложихме и проучване на професор Найджер Лоу, в което се проучват редица случаи, показват се каква е статистиката за 2008 година. Съжаление, нямаме правоохранителни правомощия но мисля, че се на поне структурата за международно сътрудничество и натиск от другите членове. Казвам натиск от други членове, защото повечето от вас се дават сметка, че Япония все още не е ратифицирала конвенцията, но на нея се оказва сериозен натиск от много държави, страни по Хакската конференция и Япония полага съответните усилия за ратификация, което може да стане факт през тази година. Много време бе инвестирано в това Япония да се свържи с други държави членки по конвенцията и с централните им органи. Знам, че германският централен орган също е работил пряко с Русия. Та натиска от останалите членове определено има ефект. И това според мен е максималното, което може да направи по линия на Хакската конференция, тъй като нямаме еквивалентен орган като някакъв европейски съд. Благодаря. Мисля, че можем да спрем до тук. Крайен срок за изменение 2 април. Точка 47. Няма точки разни. Следващото заседание е в Брюксел на 25 май. Можем да отложим останалите точки. Обявявам